И половина утре. А, нека сега незабавно минем към следващата точка от нашия дневен ред. Това е пак изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпроса за ядените заплахи и правата на човека в Северна Корея. Северна Корея е сред най-изолираните държави в света. Тя е и сред най-враждебно настроените към своите съседи държави. Хората в тази страна страдат от остри лишения и продължават да зависят от международните донори. Въпреки проведените реформи и промените в контекста в световен мащаб, мащаб няма положителни промени. Народът страда, а режимът продължава да пилее средства за военни технологии продължават да са в 106 странните разговори. Въпреки, че новото ръководство на страната даде някои надежди за промяна, Северна Корея явно продължава да е решена да продължи работа по програмата си за разработване на капацитет за балистични ядрени оръжия. Станахме свидетели на изстрелването на ракета през декември и на ядрен експеримент през февруари. Тези провокативни действия бяха последвани от серия от заплахи срещу които се възпротиви международната общност. Европейският съюз ги осъди, възможно най-категорично, тъй като те представляват явно нарушение на международния режим за неразпространение на ядрени оръжия. Същевременно, както Съюзът, така и Съединените щати неведнъж са заявявали, че ако Северна Корея поеме по пътя на ангажираността и положителните промени и ние ще реагираме съответно. Окоръжавам също така и Китай да окаже натиск върху режима в Пхенян. Това ще е един от приоритетите ми, когато посетя Китай следващата година, за да установя връзки с новото ръководство. Уважаеми членове на Европейския парламент, знаем какво заяви Китай наскоро. Международната общност, която работи на ниво Съвет за сигурност на ООН, показа безпредседентно единство, отправяйки ясно послание към Демократична народна република Корея, а именно, че няма да продъл... приеме по-нататъчни нарушения на международния режим за неразпространение. Съветът за сигурност прие своята резолюция 2094 на 7 марта, в която налага редица ограничителни мерки. Приветствам дипломатическите усилия на Съединените щати, Китай и Русия, които дадоха възможност за единство на ниво съвет със сигурност. Тези държави имат важни интереси спрямо Северна Корея. Европейският съюз през годините винаги е подкрепял шестстранните разговори. Ние имаме както економически интереси, така и интереси свързани с сигурността в региона. Подкрепяли сме режима на ООН, както и систематичните санкции, наложени срещу Северна Корея след ядрените експерименти през 2006, 2009, 2012 и 2013. Изготвихме нови мерки в съответствие с резолюцията на съвета за сигурност, а именно забрана върху ключовите компоненти за балистични ракети, забрана върху търговията с конвенционални оръжия, както и върху някои финансови финансови транзакции от страна на Севернокорейската централна банка. Решени сме да предприемем действия в отговор на новите провокации, а именно обявяването за невалидно на споразумението за мир от 1953 година, както и заявленията на Ким Чен Ун, че ще заличи от географската карта един малък южнокорейски остров. Подобни провокации са абсолютно неприемливи. Ето защо на 18 февруари съветът по външни работи прие нов пакет от ограничителни мерки, които доукрепиха мерките, за които взе решение съветът за сигурност на ООН на 22 януари. Положението с правата на човека в Северна Корея продължава да е източник на голяма загриженост за нас. Заедно с Япония по време на заседанието на съвета по правата на човека в Женева ще приемем резолюция за създаването на анкетна комисия. През 2011 предоставихме 10 милиона евро на Северна Корея за задоволяването на основните потребности от храна по линията на Световната продоволствена програма. Тази помощ е насочена към най-уязвимите, като например децата под 5 годишна възраст, сиропиталищата, бременните и кърмачките, възрастните хора и хората с увреждания. Ще продължим да подкрепяме Обединените нации в техните усилия да осигурят единство на ниво международна общност. Това е единственият начин за спазване на режима на неразпространение и оказване на подкрепа на гражданите на Северна Корея, които заслужават нещо по-добро. От името на политическите групи, господин Брок за две минути от името на НП. Уважаема госпожо Върховен представител и заместник председател, колеги, Баронеса Аштан, позволете ми първо сърдечно да ви благодаря за днешното ви изложение и за постигнатото през изминалите седмици. Северна Корея е феодална държава, която експлуатира своите граждани, подлага ги на неописуеми страдания. Тази страна, освен това, е и агресивно настроена. Тя проектира произвежда и тества ядрени оръжия в разрез с международните разпоредби. Освен това, Споразумението за примирие от 1953-та година не се спазва от Северна Корея. Тя го е обявила за невалидно. Това означава, че е паднала и една от последните бариери пред евентуален военен конфликт. Трябва да имаме предвид също така, че Северна Корея подготвя въоръжените си сили за подобен конфликт. С други думи, нависнала е непосредствена опасност от военни действия. Това е единият проблем. Другият проблем е въпросът за това как подобни заплахи, както и как ядреният капацитет на Северна Корея ще се отразят върху региона. Логично е, че съседните на Северна Корея държави ще предприемат съответните действия, за да се защитят. И по този начин няма да допринесем за спазването на международния режим за неразпространение. Трябва да вземем предвид и ядрената програма на Иран. Има опасност ядрените оръжия да се превърнат в този регион в конвенционални оръжия, от което ще проистече огромна заплаха. С право казахте, че трябва да се осигури участието на Китай. Приветствам ви, че работите в тази посока. Единствено с помощта на Китай можем да окажем необходимия натиск. Затова ви приканвам да разговаряте с китайската страна, да я окоръжите да предприеме допълнителни мерки. Председателят, благодаря госпожа Гомеш за две минути. Превентивно Благодаря, господин председател. подобна неядрени заплахи са абсолютно неприемливи, както и провокациите спрямо Южна Корея и Япония. Ние трябва да настояваме Северна Корея да зачита договор за неразпространението на ядрените оръжия и примирието от 1953 година. Действията на Северна Корея са опасни за самата нея. Те застрашават нейната собствена сигурност. Економиката изцяло е впрегната в ядрената надпревара. А корейският, севернокорейският народ живее в бедност и неговите права биват системно потъпвали. Северна Корея може да е феодална страна, може да е на, на лудничев режим, но в крайна сметка Северна Корея зависи от економическата подкрепа на Китая. Китай като член на съвета за сигурност има е, специални задължения. Той трябва да започне с почистване на собствения си заден двор. Китай не може да продължава да се противопоставя на резолюциите по отношение на Северна Корея, защото това само насърчава безотговорното поведение на Северна Корея. Само Китай може да а, усмири Пхенян. Трябва да се използват всички възможности, а, за да бъде тази част на света а, без ядрени оръжия и да може да се сближат северът и юга. Без международни санкции срещу Пхенян обаче тази цел не може да бъде постигната. Ако въз... е възможно, трябва да водим диалог с гражданското общество в Северна Корея, доколкото то съществува. Но преди всичко Китай държи ключа към решаване на проблема. Благодаря сега господин Качин за две минути. Благодаря, благодаря господин председател. Диктаторството, диктатурата е абсолютно реална, абсолютно реално присъстваща там. Това не може да бъде предвидено, защото страната се държи по начин, който не се вписва в никакви представи. Там има лагери за политическо превъзпитание – това е меко казано неприемливо и е в разрез с международните правила и с достоинството на гражданите на Северна и Южна Корея. Собствените им граждани са възприемани като заплаха за страната въпреки че единствената заплаха за страната е самият режим. Режимът там непрекъснато си играе с нервите и търпението на всички съседни държави. Стига вече. Дори Общото събрание на ООН вече е на края на своето търпение тези мускули, тази политическа и военна машина, която непрекъснато прави демонстрации, е изключително опасна. Не бива повече да, да търпим подобни демонстрации. Все още са пресни спомените от 46-те жертви на инцидента в, покрай бреговете на Корея. Все още чакаме отговори и реакции, които да са на равнището на очакванията. За нас Европейският съюз и Европейският парламент е време да реагираме и да не позволяваме такава експлоатация на хората, както и симулирани заплахи. Благодаря. Председателят прекъсва оратора. Следващият оратор е госпожа Кронберг за две минути. Уважаеми колеги, зелените се присъединяват към осъждането на ядрените експерименти, проведени от Северна Корея. Следва да приканим страната да преустанови тези експерименти и да се противопоставим и на нейното намерение да извърши изпреварваща и с преварващо ядрено нападение. Северна Корея трябва да ратифицира допълнителния протокол към договора за неразпространение на ядрените оръжия. Трябва да се наложи мораториум върху ядрените експерименти. Страната също така трябва да подпише и всеобхватния договор за забрана върху ядрените експерименти. Като се има предвид всичко това, трябва да вземем предвид и останалите държави, разработващи ядрено оръжие. Какво трябва да направим? направят те, за да предотвратим веднъж завинаги заплахата от ядрени нападения или дори от ядрени войни. Държавите, които имат ядрени програми, не бива да гледат на тях като на нещо престижно. Не бива държави да повишават уважението към себе си в международен мащаб, разработвайки ядрени програми. Трябва да активизираме и усилията си за ядрено разоръжаване. държави, които са страни по договора за неразпространение, както и държави, които не са страни по него, трябва да работят за ядреното разоръжаване. Радвам се, че Европейският парламент се обяви за свеждане до нула на ядрените оръжия и че това залегна в официалната ни политика. Нека да започнем да работим за неразпространението и за ядреното разоръжаване. Благодаря, господин Мигалски, за една минута. господин председател, дами и господа, мисля, че темата, която обсъждаме, е особено важна. Положението на демокрацията в Северна Корея е такова, че режимът може да се окаже сериозна заплаха за световният мир. Не трябва да забравяме жителите на Северна Корея, които са подложени на невообразими страдания – това е най-потиснически режим в днешния свят. Заедно с американците, заедно с правителството на Република Южна Корея, трябва да противодействаме на плановете на Северна Корея, която провежда ядрени опити. Трябва да помогне на бедните корейци, които страдат под потисничеството си правителство. Сега господин Бафтон не е тук, така че господин Шолц е следващият, който ще се изкаже по този въпрос. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштан, точно преди две години едно земетресение по източното крайбрежие на Япония още веднъж ни показа какви заплахи могат да проистекат за хората, ако не започнем да овладяваме ядрените технологии. Това въжи за ползването на атомната енергия за мирни цели и в още по-голяма степен за ползването и за политически и военни цели. Последиците от атомната радиация са унищожителни за хората. Това показва опитът ни от Хирошима и Нагасаки, от Чернобил, Харисбург и Фукушима. Ако някой днес сериозно отправя заплахи, че ще използва ядрени оръжия срещу хора, трябва да бъде поставен на мястото си. Парламента трябва ясно да заяви, че нито една държава няма право на изпреварващо ядрено нападение. Това не е залегнало в нито едно национално законодателство, да не говорим за международното законодателство. Не бива да забравяме, че това, което се случва на Корейския полуостров, не е изолирано явление. Не можем да го поставим извън историята. Ядрените оръжия и ракетите в Корея са не причина, а следствие от конфликта. На Корейския полуостров постоянно се прилага логиката на конфронтацията. Дори да не сме на едно и също мнение, трябва да ни е ясно, че на конфликта може да бъде поставен край единствено ако за целия регион се наложи една цялостна политическа уредба. В този процес трябва да участват Китай и Съединените щати, тъй като те носят политическа отговорност. Така ще се създадат минимални предпоставки. Председателят прекъсва оратора. Госпожа Доц за една минута. Благодаря, господин председател. Тестовете, които се проведоха миналия месец от Северна Корея, разтърсиха сигурността в региона и в света. И аз съм за по-строги санкции срещу тяхното правителство. Това би могло да се превърне в още по-трагично събитие при обстоятелствата. Тяхната програма е с цената на храна за населението и с факта, че то живее в бедност и в лагери. Световните организации посочват свет... Северна Корея като място, където е най-опасно да живееш, ако си християнин. Такива гонения са неприемливи. И затова днес имаме възможност да се произнесем ясно за свободата на религия, вероисповедание и асоцииране. Те не са признати, но могат да бъдат признати някой ден. Аз бих била много благодарна, ако получа информация от страна на комисията, какви са следващите стъпки, които възнамерява да предприеме. Благодаря. Благодаря за минута и половина. Следващият оратор. Благодаря director of the US National Госпожо Аштън, директора на разузнавателната агенция на САЩ вчера каза, че за първи път Северна Корея представлява сериозна заплаха за САЩ и за нейните съседи в Източна Азия. Бяха проведени опити с междуконтинентални балистични ракети и докато Иран се опитва да спечели време, за да, да върши програмата си, Северна Корея показва всякаква липса на уважение към своите международни ангажименти. Но Северна Корея не може да прави това сама. Много важна тук е ролята на Китай. И въпреки, че а, Китай а, може би не е съгласен с поведението на а, а, Северна Корея, това все пак Китай е тясно свързан с режима в Северна Корея и Китай няма никакъв интерес от рухването на севернокорейският режим. Друг аспект е сътрудничеството между Северна Корея и Иран. Очевидно това е сътрудничество за разработване на ракети, но също така и на ядрени оръжия. Той става дума за една мрежа на антидемократична солидарност между Северна Корея и Иран. Трябва да има и мрежа на миролюбивите страни, които заедно да се борят срещу тази мрежа. Благодаря. Съжалявам, че трябва да ви прекъсна, но сега давам думата на госпожа Копа. Благодаря, господин председател. Осъждането на провокативните действия от страна на Пхенян е неизбежно. Трябва да предотвратим по-нататъчна ескалация на положението. Следва да се установи мир в региона Трябва да отчетем и положението на гражданите на Северна Корея, т.е. да подобрим състоянието на правата на човека там. Не бива Северна Корея да продължи да инвестира в оръжия, които да използва за нападение на други държави. Много е важно в резолюцията да се спрем не само върху ядрените амбиции на Пхенян. Ядрените експерименти в Северна Корея и отношенията с Иран следва да ни послужат за повод да помислим какви грешки допуснахме по отношение на неразпространението на ядрените оръжия. Докато някои държави все още имат атомни електроцентрали и разработват ядрени оръжия, ще ни е малко трудно да се борим за неразпространението. Страната не бива да бъде изолирана на дипломатическо ниво. Трябва да обмислим как всички заинтересовани страни да могат да участват в един общ процес за ядрено разоръжаване следва да заявим, че няма смисъл от ядрени войни, тъй като ще те водят до унищожение на цялото човечество. И вследствие от това можем да кажем, че трябва да се унищожат всички ядрени оръжия по света. Следващият оратор е господин Хефнер. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Дрънченето на саби що се отнася до ядреното оръжие, е много опасно. Затова трябва да направим всичко възможно за запазването на мира на Корейския полуостров. Не мисля обаче, че е достатъчно да говорим само по този въпрос. Северна Корея е диктатура, която насажда старах сред своите граждани, която ги прави зависими. Гражданите не могат да напускат страната. Те са жертва на един примитивен комунизъм, който не им дава никаква свобода, било то свобода на словото, свобода на печата или друга. Специалният докладчик за положението в Северна Корея говори за особено тежки нарушения на правата на човека в девет области, като например правото на живот, правото на здраве, правото на храна. Гражданите биват изтезавани, биват хвърлени в огромни затворнически лагери, извършват се публични екзекуции, които се наблюдават от жени и деца под принуда трябва незабавно да се създаде анкетна комисия, която още през месец март да разгледа всички аспекти, свързани с положението на правата на човека в Корея. След това следва по реда, предвиден в международното законодателство, да предприемем всички необходими действия. Благодаря за минута и половина. Думата има заместник председателят господин Проташевич. Много благодаря, господин председател. Мислех, че не ми работи микрофона. Сега намерих работещ. Благодаря отново. Уважаеми колеги, госпожо Аштан, преди две седмици участвах в делегация на Европейския парламент за, на 22-та сесия на Конгреса човешки права в Женева. Там му можахме да говорим с представители на други сродни организации и по-специално с една от бившите съдейки на Международния съд за човешки права. Там разбрахме колко в трагично състояние се намират човешките права в Северна Корея. Корея. В понеделник именно изслушахме доклад на един от представителите на ООН който подчерта, че следва да се изпрати ан... анкетна комисия в Северна Корея. Това предложение ще се гласува тази седмица. Най-вероятно дебатът е изключително своевремен, дебата, който водим тук, защото се в вписва в международния контекст и в крайна сметка ще разтърси управляващия режим в Северна Корея. Ще го принуди да се замисли за глада, с който мори собственото си население, с пращането в лагери на всякакъв вид дисиденти с масовите екзекуции. Благодаря. Gracias, колега Тини. Много благодаря, колега. За минута и половина господин Куташ. Domnule președinte, doamna Ashton, stimați colegi, declarațiile agresive ale Coreei de Nord, care au culminat recent prin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 прилагат се репресивни мерки, гражданите се подлагат на преследване, извършват се убийства, изнасилвания и други актове на насилие. Това са нарушенията, които много често се упоменават в докладите на ООН. Санкциите наложени от ООН няма да променят положението. Затова, освен налагането на санкции, следва да се върви и по пътя на диалога. Трябва да застанем на обща позиция спрямо режима в Северна Корея. Положението в страната е особено тежко, тъй като то засяга не само сигурността на региона, но и сигурността в световен мащаб. Що се отнася до ядрената програма на Северна Корея, становището ни трябва да е много ясно. Председателят, благодаря за една минута, господин Арлаки. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштан, аз поделям това общо заклеймяване на последните ядрени изпитания от Северна Корея. Това е предизвикателство към договора за неразпространение на ядреното оръжие и е заплаха за целият регион. Същевременно обаче вярвам, че сега е момента да си спомним, че никой не трябва да е в притежание на ядрено оръжие, нито Иран, нито Северна Корея, нито пък техните критици. Ядрената сигурност не може да се гарантира от една надпревара. Докато не преодолеем тези двойни стандартни и докато не заклеймим притежаването на такъв вид оръжие като такова, няма да стигнем до никъде. Благодаря, каза председателя. За една минута Последният оратор по темата господин Борис Зала. Колеги, ако Европейският съюз иска да участва по-пряко в конфликта, то преди всичко, той преди всичко трябва да има по-високо поставени представители в Източна Азия, на по-високо равнище можем, например, да използваме нашето стратегическо сътрудничество, партньорство с Китай и с Русия. Ролята на Китай е решаваща, но ролята на Русия е не по-малко важна. Ангажиране на двете сили в конструктивен диалог е огромна задача, но тя дава възможност за дипломатически, плодотворни дипломатически действия от страна на Европейския съюз. А сега минаваме към привличане внимание на председателя от желаящите да се изкажат. Ще дам думата на минимален брой желаящи и ще ви отнемам микрофона след една минута. Госпожа Корхола, не можем да приемаме тази игра на нерви от страна на Северна Корея. Не можем да приемем и начина по който хвърля собственото си население в тъмници и лагери. Миналият месец получихме информация от статистики и анкети, че населението гладува, подлагано е на мъчения и екзекуции лагерите са ясно идентифицируеми от сателитни снимки и затворниците там са използвани за принудителен труд. Положението на човешките права според Комисията за човешки права на ООН е в изключително е на опашката на всички световни статистики и няма надежди това да се поправи. Бих искала да чуя от госпожа Аштън каква е европейската стратегия по този повод. Благодаря. Следващият оратор. Otóż е, bardzo chciałem podziękować. Е, tak się stało, że w ostatnich latach byłem e, dwukrotnie w Korei. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря за това, че се обсъжда този въпрос. Няколко пъти е, посещавах Северна Корея и искам да споделя две от моите впечатления. Много бавно, но сигурно трябва да кажа, че съществуват признаци на промяна там. Има опити да се е, въведе свободна търговия. На дребен мащаб, разбира се, но все пак свободна търговия. Мисля, че многостранните действия ще само един фактор, на който може да я разчитаме. Трябва внимателно да помислиме по въпроса за санкциите спрямо Северна Корея. За да имат те успех, трябва да сътрудничим с Китай, защото Китай е единствената държава, на която Северна Корея държи. Благодаря. Госпожа Лохбилер. Господин председател, уважаема госпожо върховен представител, под Комисията по правата на човека разговаряхме за положението на правата на човека в Северна Корея. Приветстваме факта, че той е сред вашите приоритети. Радваме се също, че е създадена специална комисия, която да разследва нарушенията на правата на човека в Корея лагерите за политическо превъзпитание. Искам да наблегна особено на тях. По оценки в тях са задържани около 200 000 души. Тези лагери са ясно разпознаваеми на сателитните снимки. В тях са задържани не само пълнолетни лица, но и деца, които са подложени на тежък принудителен труд и са лишавани от храна. Европейският съюз трябва в разговорите си с Северна Корея да упомене и тези лагери и да се обяви най-настойчиво за промяна. Господин Танък. Благодаря, господин председател. Северна Корея е една от най-изолираните и опасни диктатури, която участва в надпревара в въоръжаването, ядрените опити, опитите с ракети означава, че международната общност и шесте сили трябва да поискат Северна Корея да подпише споразумение и да се обедини по мирен път с Южна Корея. За да постигнем това, трябва да привлечем Китай. Тя не иска да има американски войски на неговите... На, Китай не иска да има американски войски на неговите граници. Просто трябва а, Северна Корея да стане а, част от а, движението на неприсъединените. А, разбира се, руснаците не са доволни от разширяването на изток на НАТО. А, трябва да внимаваме какво ще искаме от Китая. Особено когато става дума за преход до правителство, прекъсва го председателят. С това приключваме е, дебатата по тази точка от дневния ред. А сега ще дам думата на заместник председателя на комисията е, е, госпожа Катерина Аштън. Благодаря. Всички сме на едно мнение за случващото се в Корея. Всички го окачествяваме като брутален режим, който изтезава собственото си население. И това бе причината, поради която бе създадена тази анкетна комисия под гидата на ООН. За да може всички да осъзнават в дълбочина терорът на който е подлагано тамошното население. Следователно, нашата помощ, следоват, дори и чрез Световната продоволствена програма, е животоспасяваща. Сега по въпроса за Китай. Аз е, вече съм включила севернокорейската тема в нашия стратегически диалог с Китай много отдавна, защото това е причината, това е начинът по който бихме могли да окажем съвместен натиск върху режимът в Канадара. Надявам се, сигурна съм всъщност, че ще изпълним нашите ангажименти към съвета за сигурност на ООН и Северна Корея. Не може повече да си прави иллюзия, че ще се спасява натиска срещу тях ще се усили. Благодаря, казва председателя. Благодаря, госпожо заместник председател на комисията. Изказване вън от микрофона. Ah, Франц Обермайер. Господин председател, много съм възхитен от коректността, с която се придържате към правилника за дейността ни. Но малко съм очуден, тъй като се записах за спонтанни изказвания. Записах се преди колегите, които говориха преди мен, но въпреки това не ми бе дадена думата. Моля да вземете това предвид при следващата точка от дневния ред. Да, прав сте, извинявайте. Ако искате да ви дам сега една минута, имате я. Моя е грешката. Като прелиствах страницата, съм ви пропуснал без да искам. Исках да ви дам думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще взема думата по следващата точка. Добре, тогава за следващата точка ви записваме, приключваме дебата. Утре ще се гласува съответния текст в 11.30. Следващата точка на дневния ред е изключително важна, всички всъщност точки са важни, но тази особено, защото това, което предложи, предстои да обсъдим с върховната представителка е Сирия.